Преминаваме към гласуване по доклада на господин Лансбергис. Споразумение за асоцииране Европейски съюз Грузия. Господин Лансбергис иска думата. Доколкото разбирам, не мога да го видя. Заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Грозия е, може би, най-напредна в прилагането на реформи, свързани с споразумението за асоцииране и либерализация на визите. Силна подкрепа на населението там има за европейската каза. 68% искат да се присъединят към Европейския съюз и искат демократично развитие за страната. Споразумението ще има положителни е, влияние влияния върху Грузия но поради несиметричността в търговията, ефекта върху пазара на Европейския съюз ще остане минимален. Това ще се отрази върху а, бизнеса в Грузия по благотворен начин. Необходимо е да се вземат преди правила за съскостопански продукти, както и а, изискванията за трети страни. Нека да благодаря на всички докладчици в сянка и да ви помоля за вашата подкрепа. Благодаря. Гласуваме поименно. Заповядайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към ратификацията на Маркешкия договор въз основа на получената петиция, по-конкретно петиция 924 от 2000 и 11. Общо гласуване за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към възрешението по член 106 от правилника за дейността във връзка с генетично модифицираната соя FG72, приложение на Комисията по околна среда и безопасност на храните. Изменение 3. Поименно гласуване. Моля гласувай. Le vote est clos. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение едно За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. По именно измен... гласуване. Изменение 2. Моля гласувай. Le vote est clos. C'est rejeté. Nous passons au vote sur la résolution dans son ensemble par appel nominal. Поименно гласуване по Е, моля гласувайте. По резолюция. Le vote est clos. Край на гласуването. Резолюцията се приема. С това преминаваме към втората тема, свързана с генетично модифицираната соя – предложение за резолюция на същата комисия Монсанто 87708 и Монсанто 89788 и изменение 3 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Се rejeté. Nous passons au vote par, euh, à main levée sur l'amendement 1. Изменение 1. За. Против въздържали се, отхвърля се. По именно гласуване по изменение 2, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването резолюцията се премием, приема. Премием, преминаваме към същата, към следващата точка. Соя 87705 и 89788 изменение 3 по именно гласуване. Моля гласувайте. Левът е клю. Край на гласуване. Се режете. А main levée pour 1 que Отхвърля се. И... За. Против. Въздържали се. Отхвърля се поименно гласуване по второ изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Продължаваме с поименно гласуване по цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към възражение по член 106 за емисиите от леки превозни средства за пътници и товари от, товари от Комисията по, еко, по околна среда. Заповядайте. Запред. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, ще е, прочета официалното становище на комисията, но е, първо искам да подчертая, че интересите на комисията и парламента са едни и същи. Миналата седмица имахме възможност да приемем една солидна система, в която е, комисията е, ще упражнява контрол за в бъдеще. И сега становището. Комисията е решена а, е, да създаде солидна система от 2017 година за измерване на емисиите от леки превозни средства. Комисията а, е, подкрепя парламента в това отношение. През октомври а, на 28 е, октомври беше е, гласуван проекто резолюция по тази тема. Комисията е наясно, че окончателните резултат от гласуването предизвика критиката на парламента. Комисията обмисля механизъм за преразглеждане на проекто регламента, за да отговори на критиката на парламента. Годишният преглед на фактора за съответствие е на на част от проекто регламента на комисията. Възражението срещу тази а, клауза е, цели е, този фактор да стане единица към 2023 е, година. Комисията предвижда още през 2017 година да въведе втори годишен фактор за съответствие. Очаква се, техническия напредък на автомобилните производители трябва още от сега да започнат да конструират автомобили, които да отговарят на фактора за съответствие е, равна единица. Комисията е съгласна с Европейския парламент, е, че е необходимо да се гарантира, че комисията ще а, е, установи процедури, ще предприеме а, е, е, мерки за делегирали правни актове. Комисията е твърдо решена да работи в тясно сътрудничество с парламента и а, съвета без никакво забавене. Комисията а, а, гарантира, че е, парламента ще бъде включен при определенето на факторите за съответствие. Е, Комисията смята, че сътрудничеството между двата законодателя ще ни позволи да създадем добра и надеждна рамка за подобряване на положението с емисиите от леки превозни средства и превозни средства за пътници и товари. Благодаря, господин Лавия, председател на Комисията по околна среда иска думата. Уважаема госпожо председател, искам да я благодаря на госпожа Бянковска, че присъства. Искам да благодаря на комисара Шевчовича за неговата важна работа. Тяхното присъствие е израз на нашето сътрудничество, е израз на тяхната готовност да работим в бъдеще. Искам да приканя всички колеги да имат предвид готовността на комисията да работи заедно с нас, когато гласуват да го направят в името на европейските граждани. Благодаря. Преминаваме към гласуването по резолюцията. Като цяло необходимо е квалифицирано мнозинство. Гласуването е поименно. Моля гласувайте. Е, Край на гласуването. Резолюцията не се приема. Необходимо беше мнозинство от 370 гласа. Преминаваме към доклада на госпожа Рединг. Препоръки към Европейската комисия и гласуваме по 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 66. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Поименно гласуване по 22 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 24 за. Извинете, поправя се председателката 23. 23-то изменение. По именно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. Сега преминаваме към 24-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. По именно гласуване по 20, по 3 и 25, моля гласувайте. Le vote est clos. Край на гласуването. Приема се. Поименно гласуване по 26. Моля, гласувайте. Le vote est clos. Край на гласуването. Отхвърля се. Поименно гласуване по... Е, извинете, за 27, против въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека да направим проверка. Le Край на гласуването. Отхвърля се. С оригинал от две парти. Параграф. Първа, точка от оригиналния текст по първата част за, против, въздържали се. Отново за, против, въздържали се, приема се по втората за, против, въздържали се, приема се. По именно гласуване по 65-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 29-то изменение, отново по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, проверка. По пето изменение. Край на гласуването.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 32 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. По именно гласуване по 54. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по 34-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се 35-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по 1, С и Хикс. Първа част за, против, въздържали се, приема се. По първата част отново за. Против. Въздържали се? Нека да направим а, проверка, защото не вдигате ръка високо. По втората част. Край на гласуването. Приема се. Моля, колеги, вдигайте е, ръцете си високо. 36-то по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. По именно гласуване по 37 моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 1 Б, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 39-то по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се по именно гласуване по 40-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. По именно гласуване по 41-во изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. По именно гласуване по 42-ро изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 43-то за против, въздържали се, отхвърля се. По именно гласуване по 44-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 40 и 6 по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Точка 1, Г, 9 латинско, първа част, за. Против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 мисля, че се отхвърля, но нека да направим проверка по 49. Моля, гласувайте. Е Край на гласуването. Отхвърля се. 50-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Е Край на гласуването. Се е режете. Nous votons à main levée sur le 51. Qui est pour? 51 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 53 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Le vote est clos. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение с дигане на ръка за. Против въздържали се, отхвърля се. Гласуваме изменение 52 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към изменение 68 по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9 с дигнена ръка за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. И така, гласуваме девето изменение по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме изменение 55 с дигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Поименно гласуване 13 изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57 за. Против. Издържали. Отхвърля се. 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 61 Д. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18. За. Против. Въздържали се. От... Гласуваме изменение едно поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 62. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 69. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 19. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 63. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Гласуваме резолюцията в пълния вид с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Le клюк. Край на гласуването. Резолюцията се приема. Преминаваме към гласуване на нова стратегия за равенство между половете и правата на жените за периода след 2015 година. Става дума за резолюция от Европа за свобода и пряка демокрация. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме към другата група резолюции. Параграф 1, първо оригинален текст по именно гласуване. Ревотеклю. Край на гласуването. C'est adopté. Nous votons par appel nominal. Сега параграф 2, по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10 с вдигане на ръка за. Против, въздържали се, Нека да проверим. Гласуваме електронно десето изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Създигна ръка за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12-то изменение в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Е, не е ясно, затова нека да гласуваме електронно първата част на изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част пада. Преминаваме към изменение 11 в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Да проверим втората част от 11-то измерение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 13-то измерение. За. Против въздържали се, отхвърля се. 15-то изменение, първа част, за, против, въздържали се, приема се, втора част, за, против, въздържали се. Да проверим. Втора част на изменение 15. Моля гласувайте. Край на гласуването. Много са близки резултатите. Отхвърля се с един глас. Гласуваме 16-то изменение с дигна на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 4. Първоначален текст. Две части. Връщаме се 16-то изменение. Нека да гласуваме електронно. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 4, първоначален текст, първа част за. Против. Въздържали се. Поименно гласуване за втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 5, изменение 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 5 и отпада след параграф 6, изменение 5 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но предпочитам да проверим. И така, гласуваме 14-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Поименно гласуване на 6-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7 Д. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Гласуваме изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. По именно гласуване на първоначалния текст по точка от преамбюла А. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме изменение 9D с вдигане на ръка за, против, въздържали се, отхвърля се. Поименно гласуване, точка от преамбила F. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение е едно по именно гласуване. Гласувайте. Отхвърля се. Гласуваме резолюцията в пълния вид по именно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приключваме с гласуването. Вдигам заседанието, казва председателката. Обясненията на ВОД ще започнат след малко.